Bitte. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento solo había uno, pero ahora ya podemos hablar. Y така, колеги мога да кажа. И така, добър вечер. Продължаваме с пленарното заседание. Дневния ред. Следва дебат по доклада на господин Шиви. Рамка за определяне на изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергия.